Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Генералният секретар на Обединените нации, Антонио Гутериш. Уважаеми колеги, за мен е чест и удоволствие да приветствам с добре дошъл генералния секретар на Организацията на Обединените нации Антонио Гутериш. Вашето издигане е историческо. Вие сте първият гражданин на Европейски съюз издигнат на този пост. Нашите организации се бориха за едни и същи ценности, с едни и същи цели, за мир и за многостранно сътрудничество. Днес, повече от всякога, ние трябва да работим заедно, за да отговорим на очакванията на нашите граждани и да осигурим осезаеми резултати ние сме изправени пред общи предизвикателства. Конфликти, тероризъм и радикализация. Управление на мигрантските потоци, но и промени в климата, бедност и безработица. Нашите граждани очакват Европа, която присъства по-активно на международната сцена. Не можем да седим безучастно и да гледаме как Сирия бива бомбардирана. Не можем да наблюдаваме глада в Африка и смъртта на хора в Средземно море, на трафика на жени и деца. Не можем да гледаме с безразличие а, нарастващото насилие, отстъпа от демокрация в някои страни, като Венецуела и Турция. Нито пък а, през преследването на религиозни малцинства. Вчера говорихме за Африка с председателя на Комисията на Африканския съюз. Държа да потвърдя, че Африка е приоритет за Европейския съюз. Ето защо трябва да се подсили тристранното сътрудничество между ООН, Европейския съюз и Африканския съюз, по-конкретно в областта на превенцията и реакцията на кризи и конфликти. Ние трябва заедно да намерим политически решения за конфликта в Сирия, Либия, Йемен и а, за да се справим с Даеш заедно, ние трябва да защитаваме достоинството и свободата на личността, да дадем перспективи на новите поколения, да реализираме дневен ред 2300 за устойчиво развитие и изправени пред тези многобройни предизвикателства, вие, господин генерален секретар, можете да разчитате на подкрепата на този парламент за изпълнение на вашите приоритети, които са и наши приоритети. Господин генерален секретар, имате думата. Господин председател, много ви благодаря за поканата и възможността